дневния народ, наред, колеги, е изявление на съвета и на комисията относно предполагаеми действия за отблъскване на плавателни съдове с бежанци от брега на Гърция в фармаконизи, водеща до смъртни случаи на иммигранти. И за това давам думата на господин Веницелус, който ще вземе думата от името на съвета. Господин Веницелос, имате думата. Ευχαριστώ πολύ κύριε Много ви благодаря, господин председател. Дами и господа, днес съм пред вас в качеството си на председател на съвета, но запазвам и функцията си на министър на външните работи на Гърция. И в качеството и на двете бих искал преди всичко да изкажа огромната тъга на гръцкото правителство и на цяла Гърция за загубените човешки животи при потъването на плавателен съд близо до гръцкият бряг при фармаконизи. През последните няколко месеци преживяхме много подобни трагедии, като най-голямата, разбира се, беше крепърговете на Лампетуза. Знаете, че и в момента продължават непрестанното пристигане на нови беженци в Лампетуза и въпреки всички усилия на граничните власти на крайбрежната полиция продължават да се спускам с сериозни проблеми. Казахме го и по време на дебата относно пристигането на все повече бешенци в, насокопътната граница с България. Гръцките власти са натоварени с тежката задача да пазят много голяма част от външна граница на Европейския съюз и не разполагаме с необходимите средства. Освен това, за нещастие се стига до катастрофи, които нямат нищо общо с миналото. Войната в Сирия и огромният поток от бежанци, идващи от тази страна, представлява огромен натиск за нас и ние сме запускани с подобни трагедии всеки ден. Драмата от фармаконизи е пример за тази огромна трагедия. Ще ви дам няколко статистически данни. От август 2012 година положението в, е... в източно Егейско море значително се влуши. През 2008 година сме установили 15 000 инцидента, като техният брой намаля значително преди събитията в Сирия през август 2012 година. Но от този момент нататък положението отново значително се влуши крайбрежната, крайбрежните власти на Гърция се опитват да покрият територия от, 2, от 2000 квадратни километра в Егейско море, сред които има много малки острови и участъци с скали. В, до момента властите са спасили 3120 човека, които представляват 20% от всички тези незаконно навлизащи на територията на Гърция лица. Към момента, в конкретния случай, извинете, турският кораб е бил засечен. Плавателният съд на брегова охрана е стигнала до съответния пователен съд, но в крайна сметка се стигна до трагедията, свързана с значителен брой жертви. Инцидентът ни обърна внимание на този проблем. Както вече каза и министърът по морските въпроси на Гърция в писмото, което изпрати до Съвета на Европа, Писмо беше изпратено и до комисаря Маунстрам. Гръцките власти започнаха независимо съдебно разследване на случилото се и ние ще се опитаме да разберем какво точно се е случило. Ние искаме да разберем каква е истината и ви уверявам, че няма никаква причина да не разследваме напълно и до край случилото се. Не мога от сега да предположа какви ще са резултатите от това разследване. Разбирам, че Frontex разполага със свои собствени сведения, разбрах го от пресата. Служителите на Благова охрана ни предоставиха нашите данни, данни, които са били регистрирани от тяхното оборудване. Най-важното сега е да си извадим полуките от тази трагедия. Както казах и по време на предишната дискусия относно бешенците в България, трябва да приложим на практика европейската солидарност и принципа за съвместно поемане на разходите, за да може да се справим с ежедневните си трудности. И едновременно за това трябва да изготвим институционална рамка, която вече ви представих подробно при предишният дебат. Това е един от приоритетите на гръцкото председателство, но също така и на италянското председателство, което идва след нашето. Говорим за приоритета, свързан с политиката за иммиграция. Целта ни е да имаме една още по- цялостна и по-интегрирана стратегия за справяне с миграционните потоци. Вече проведохме два големи дебата през ноември и през декември по време на неофициалният съвет на министрите на правосъдието и вътрешни, пари, вътрешни работи, който се проведе преди няколко дни в Атина. По време на този неофициален съвет министри имаха възможността да обсъдят с комисаря Малмстрем мерките, които трябва да се предприемат след изтичането на Стокхолмската програма и целта ни е да, се, да, да вземем като основа предложението на Европейската комисия и да го допълним, за да може да приемем новата стратегия за справяне на миграционните потоци през месец юли. Разбира се, тази, тези програми с, на средносрочно ниво не могат да разрешат проблема, с който се сблъскваме ежедневно, проблемите с трафика на хора, и не могат да разрешат проблемите на всички хора, които се опитват да спасят живота си, да избягат от непоносимото положение в Сирия и в другите държави, откъдето идват. Ето защо от името на съвета и от името на гръцкото председателство мога да ви уверя, че ще проведем пълно и задълбочено разследване, че ще сътрудничим изцяло на Европейската комисия и се надявам да постигнем добри резултати. Сега ще изслушаме и изявлението на комисията. И давам думата на нашата бивша колежка Сесилия Маус. Е, Дами и господа, господин външен министр, аз също ще започна с това да изразя своите съболезнования по повод на трагичните случаи. Ние съзнаваме и сме много загрижени за ситуацията в Гърция. От известно време ние работим с гръцките власти за и се опитваме да създадем една добре функционираща миграционна политика съгласно международните норми. Е, имаме напредък, но все още много неща трябва да се направят. Подкрепяме гръцката страна в управляването на границите и на миграционните потоки. Има обвинения в Турция за отблъскване на бежанци. Както каза министърът, ние сме в контакт с властите, непрекъснато наблюдаваме ситуацията, работим и с Фронтекс. Сега, специално за този инцидент, информацията ни е, че е била че е ставало дума не за граничен контрол, а за операция на спасяване на бежанци. Но е много трудно да се каже какво се е случило. Естествено, не е допустимо да има жертви. Аз е, говорих на следващата сутрин след инцидента, говорих с министъра за райти и защита и с министъра за е, гр... морските граници. Аз ги помолих да направят, да проведат независимо разследване и те обещаха, че ще го сторят. Ние ги молим да предприемат всички възможни мерки, така че подобни инциденти да не се случват повече. Естествено, искам да апелирам към Гърция и към други държави. Когато има подобни операции на спасяване, те да са в унисон с международните изисквания и да, са, да се спазва принципа на неотблъскване. Беженците трябва да имат е, достъп до процедурата за заявяване на обежище. Ние настояваме за независимо и абсолютно прозрачно разследване, за да разберем какво се е случило наистина тази вечер в фармаконеса. Благодаря. А сега започваме с изказванията. Най-напред от името на политическите групи първият оратор е госпожа Джианоко от името на НП. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на министъра, пред който представя съвета и госпожа комисара за информацията, която ни предоставиха. Ставаше дума за операция по спасяване на иммигранти в 2 часа през нощта. В момента, в който обаче е, се породиха съмнения, е, досието бе продадено на прокуратурата и сега очакваме е, отговора на прокуратурата. Но, госпожо комисар, трябва да знаете следното. Гърция прие огромен брой бежанци по-голям, отколкото е в състояние да понесе. Вие говорите за обежище, да, но тук става дума и за търговия с човешки същества. Има и Е едно споразумение има и едно споразумение, е, съгласно което в продължение на три години няма да има от е, връщане към турската граници. Но нашите съседи трябва да разберат, че добрите отношения с Европа е, се основават на сътрудничество. Сътрудничество в борбата с търговията с човешки същества и с каналджиите, които печелят пари за сметка на човешкото нещастие. Така че, госпожо комисар, вие наистина и съвсем правилно призовахте към по-голямо усилие, към повече солидарност. Да, Европа не може да да захлопне врата, врати, но същевременно не може и да отвори своите врати, за да създава е, гета в едно пространство на благоденствие и демокрация. Благодаря ви. От името на социалистите давам думата на госпожа Мария Лена Копи. Две минути. Благодаря, господин председател. Трагедията, в която загинаха 15 души в Фармаконизи, не е проблем, който засяга Гърция. Както и 150-те загинали в Ампедуза, не бяха само италиански проблем. И в двата случая говорим за европейски проблеми, които отразяват неспособността на Европейския съюз да предложи една интегрирана политика по отношение на емиграцията Подкрепата съгласно регламентите Дъблин 2 и 3, отказът за поделяне на разходи, заплахата страните от Южна Европа да бъдат изключени от шенгенското пространство имат за резултат истински човешки трагедии, чието жертви са често са жени и деца. Гръцки проблем обаче са расистските недопустими изказвания на министра на вътрешните работи господин Диарс, който твърди, че нашата страна е принудена да приема беженци от втора категория. Говорим за а, хора, избягали от военни конфликти, които имат право на статут на беженци. Подобни изказвания са просто чудовищни няколко часа след трагедията в фармаконизия, когато буквално телата на жертвите още не бяха истинали. Министърът на морските въпроси на Гърция твърди, че Водителят на Комисията за човешки права в Гърция се стреми към създаване на проблеми, при положение, че разследването се още не е приключило. А, също така е преценителен факт, че свидетелските показания на оцелелите пред представителите на ВКБОН и пред представителите на бреговата охрана са напълно различни. Тук сме сблъскаме с истински цинизъм и незачитане на правото на зачитане на човешкото достоинство и човешкото здраве. Благодаря ви. Следва изказване от една минута на колегата Крисогелос от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Радвам се да чуя изявлението на председателството, което се извини и което каза, че гръцкото общество би трябвало да се извини. Не може обаче да се оцени какво се е случило преди да имаме резултатите от разследването. Не може да правим оценки и да правим окачествявания преди да знаем какви са резултатите от е, разследването. Така че ясно е, трябва да изчакаме първо приключването на разследването. Критикува се изказването на министъра на защитата. Той говорил за втора ръка е, граждани. Това е това е обаче друг подход. Е, има отговорност, която трябва, една част от отговорността, която трябва да се поеме и от Европа. 1700 е, е, човека през последните години са се отдавили в Средиземно море, опитвайки се да достигнат Европейския съюз. Кои са тези хора? Това са хора, които са бягали от а, смъртта. Затова те са се накачили в тези пренатоварени кораби. Това са хора, които са бягали от войната. Какво се случи в а, Фармаконеси? Хората бяха от Афганистан и Сирия. Така че става дума за различни политики, които трябва да вървят на различни нива, на европейско и национално равнище. Не би трябвало да затваряме границите си. И хората имат право да заявят а, желание за обежище и тези хора трябва да дойдат, да, да, да пристигат до европейските брегове легално. Пред... Скъпи колеги, имам неприятната, неприятното задължение да ви прекъсвам. Така че последния колега говори два пъти повече от времето, което му беше отпуснато. Така че съжалявам, но просто трябва да се придържаме към изискванията. Разби, раз, разбирам, че, че, че не е приятно, но просто трябва да се съобразяваме с времето. И за съжаление, аз оставам няколко секунди след края на изказването, но просто не мога да ви остава да говорите безкрайност. Просто давам е, думата на следващия изказващ се за една минута. Практиките по гръцките граници са срам не само за Гърция, но и за целия Европейски съюз. Това е записано в доклада на Amnesty International. Що се отнася до трагедията в Фармакониси, гръцките власти носят отговорност. Подобни действия на отблъскване са е, извършвани и в миналото. Трябва да се проведе независимо разследване за да се намерят издират виновниците. Госпожо Смалстръм, Европа трябва да промени своите практики в, в областта на убежището и цялата си иммиграционна политика. Трябва да се вземат мерки за създаване на е, центрове за бежанци по територията на Европейския съюз, за да може да се разпредели бремето между различните държави членки. Благодаря колеги, приключих изказванията от името на политическите групи, а сега от свое лично име давам думата първо на госпожа Холмер. Господин председател, госпожо комисар, господин министр, отново деца са загинали, хора са загинали. Гръцките власти ни уведомиха, че е имало при фирма Конизи операция, но в тази операция не е участвал Фронтекс. Докладът на граничните власти противоречи на това, което казват беженците няма и заключение на Фронтекс. Това, с което разполагаме, е докладът на гръцките власти. Фронтекс не бива да се изказва за неща, в които не е участвал. Затова е хубаво, че гръцката прокуратура започва разследване. Докато национални е, гранични власти правят операции сами без е, участието на Фронтекс, ще има винаги подобни неясни ситуации. Затова всички или поне повечето операции трябва да се правят с участието на Frontex. Ние искаме да подкрепяме националните е, власти, искаме да спасяваме бежанци не би трябвало да се обвиняват граничните власти и граничарите. Това не е приемливо, но не може да се обвинява и Фронтекс. Трябва да се преустановят пр- практиките на хората, които прекарват нелегално емигранти. Отношенията с Турция също трябва да бъдат взети предвид. Според мен операцията Посейдон бе прекратена и това не беше добре. Благодаря. А сега господин Арсенис. Σήμερα νιώθω υποχρέωση να δώσω με τη φωνή μου φωνή στα Днес се чувствам длъжен да си изкажа името на жертвите. Аксандер Софи и останалите хора, които бяха спасени по време на спасителната акция, но които загубиха своите съпруги и деца. Те заявиха, че служителите на гранична охрана са дошли за да ги удавят. Показали са им децата си. Но при това тези хора са ще и да се удавят, ако корабът на гранична охрана не е, самия той не е бил жертва на инцидент. По-късно бяхме принудени да потърсихме града, с която да се спасим и след като най-накрая бяхме спасени, ни, ни накараха да подпишем без превод. Какво се случва с сътрудничеството по регламента Дъблин 2? Какво, какви са инструкциите, които се дават на служителите на брегова охрана, а именно да отблъскват при всички случаи бежанците към Турция, превръщат тези хора в палачи и вие носите отговорност за това, господин министр. Благодаря. Думата за една минута има господин Агоракис. Защо? Благодаря, господин председател. Трагедията от фармаконизи е резултат от политиката на Европейския съюз, на сегашното правителство и на предишното правителство за организиране работата на Фронтекс. тъмна стратегия просто увеличава броя на жертвите. Това е още един аспект на престъпната политика на Европейския е, съюз, на НАТО и на Съединените щати и това води до увеличаване броя на, жер... на жертвите. Тези репресивни мерки трябва да бъдат отменени веднъж за винаги. Трябва да се създаде специален статут на бежанци за всички онези, които е, бягат от зони на конфликти и те трябва да получат е, документи. Гърция трябва да престане да участва в операциите на Фронтекс в и на НАТО в трети страни. А сега давам думата на господин Комастикат. Е, Благодаря. Това беше трагичен, драматичен инцидент. Но как да боравим с нелегалната иммиграция? Това е много сложен въпрос. От една страна имаме държавата, имаме институциите на тази държава и според международното право и конвенции според всички европейски и човешки закони, държавата трябва да защитава границите си, спазвайки правилата. От друга страна обаче имаме тези трафиканти, нелегални траф, трафиканти и нелегалните иммигранти, които рискуват живота си. Ние казваме, правото на живот е фундаментално право – и не бива да има изключение е, за това право. Добре, но на друго място имаме защитата на нашите граници и това е задължение на всяка държава. Това са принципите, които прилага Гърция. Опитваме се да провеждаме политиката, спазвайки тези две два принципа. Сега съдебната система трябва да си свърши работа. В момента и Европейския съюз трябва да свърши своята работа. А, то, а тази работа е да, Европейския съюз да се погрежи за правилно разпределение на тежестите. Благодаря. Имаме сега двама човека, които искат да се изкажат като спонтанни в спонтанните изказвания. Госпожа Вержа. Но, но ти микрофон. Le drame de Farga. Драмата в Рамаконизи отне живота на 9 човека. Две възрастни и 3 деца. И това не беше случайност. Неправителствените организации ВКБОН и съвета на Европа въз основа на данните, с които разполагат, твърди, че вината е в поведението на борбата охраня на Гърция. В рамки тези, тези жертва, тази трагедия се случи в контекста на отблъскване на беженци към Турция, а не на спасяване. Подобно нещо е недопустимо и трябва да се намерят отговорните. Проблемът се засилва от 2012 година, но това се дължи на факта, че Гърция затвори своите сухопътни граници от 20 години насам има над 25 000 загинали в Средиземно море и тази нова драма показва за пореден път колко спешно трябва да приемем минимум изискване за спасяването в открито море преди края на мандата. 45 000 души пристигнаха по европейските брегове през 2013 година, което прави по 16, 1600 човека на страна член на Европейския съюз. Думата има господин Мърфи. Благодаря, господин председател. Господин министър, вашето правителство има кръв на ръцете си. А, госпожа Малстрам и комисията също. И това е, са само още няколко души, които трябва да бъдат прибавени към онези 20 хиляди, които искаха да влезат в Европейския съюз през последните години един мъж е загубил жена си и трите си деца, друг жена си и четирите си деца. Всички казват, че бреговата охрана се е държала жестоко и нечовешко. Подобно неч... нехуманно и нечовешко поведение е, послед... е последица от нечовешка и нехуманна политика на, Европейска... на Европейския съюз, т.е една нечовешка и нехуманна система, каквато в момента царува в Гърция и която трябва да бъде разрушена. Благодаря, колега. А сега давам отново думата на комисар Малстръм, за да обобщи от името на комисията казаното до тук. Благодаря. Ние естествено разбираме натиска, под който е поставена Гърция. Затова и аз казах във въведението си, оказваме практическа техническа помощ на Гърция, а също така и финансова помощ, за да може страната да създаде една добра система за управление на границите, на миграцията, която да е в унисон с европейските и международни норми. Трагедията до от фармаконизи има паралел с тази на лампетоза. Аз бях там, но трябва да ви кажа, такива неща се случват всеки ден. И аз говорих с оцелели хора от Лампедуза, от фармаконизи. Те казват, че 60-70% е, е риска от отдавяне в Средиземно море и въпреки това те е, поема този риск. А защо? Защото нямаме легални начини за влизане в Европа. Трябва да намерим начини за всички тези хора да стигат до всички 28 държави членки легално в е, в Европа. Може след това да помислим за презаселване, да прилагаме пост стокомската прилаг... Е, програма, но трябва да намерим едно разумно решение. Освен това, трябва да сътрудничим с други страни. Някой подпи... Е, ня... Е, колега спомена Турция. Споразумението за реадмисия ще влезе в сила скоро с Туни, с Марокко, с, евентуално с Египет в, в бъдеще. С всички тези страни трябва да установим добро сътрудничество. Трябва да насочим внимание върху трафикантите. Освен това, работим и с Frontex, от началото на тази година имаме операция Юросор и виждаме, че е, тази операция има, е, дава резултати, успяваме да, да спасим много хора. Политиката, която преследваме, трябва да е естествено в унисон с опазването на човешките права. Хората, които стигат до нашите държави, трябва да могат да заявят обеждаще. Това не е престъпление, това е право, което е защитено от Женевската конвенция. Но ако не, не може и ако не може да се погрижим за най-уязвимите ни съседи, то ние не може да защитим всъщност нашите ценности. Трагедията от фармаконизи е факт. Има много сериозни обвинения и аз се надявам, че разследването ще е независимо и прозрачно и ще осветли случая достатъчно. Благодаря. Благодаря. Сега приключваме този дебат. Представителя на съвета има думата. Евхаристо, кире проедре. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, позволете ми да отбележа, че в дългия си опит като член на парламент за нещастие, нееднократно съм участвал в а, дебати в националният ни парламент, където се обсъждат а, човешки трагедии, въпроси на живот и смърт. И всичко това се обсъжда някакси прекалено лековато от политическа гледна точка. Позволете ми да, твър... да твърдя, че Напълно споделям вашите виждания относно за неприкосновеността на човешкия живот и че съм също толкова чувствителен към загубата на човешки живот и в частност на смъртта на малките деца. Вие не искате гръцкото правителство да влияе върху резултатите от разследването и ние няма да го направим, но и никой друг не бива да се опитва да го прави сред всички участници в демократичния парламентарен дебат. Нека да се доверим на независимото съдебно разследване, тъй като в Гърция прокуратурата е част от съдебната система – той, тя се състои от съди, с, които са назначени на поста си до животно и които нямат никаква връзка с изпълнителната власт. И мога да ви уверя, че всичко, цялото национално законодателство ще се прилага до последната буква на закона. Позволете ми също така да отбележа, че правителството на Гърция се изказва днес тук в качеството си на председателство на съвета и в мое лице. И казаното от мен днес следва казаното от колегите ми по-рано. На 24 януари госпожа Малмстрам имаше възможността да се срещне с министрите на вътрешните работи и на морското дело в Гърция. Тя е много добре запозната с нашата позиция. Разбира се, не можем да класифицираме бежанците и лицата търсещи обежище в различни категории. Нито един човек не може да бъде поставен в категории. Ни се ръководим от принципа за пълно равенство между хората, поради самият факт, че те са хора. И този принцип се прилага към търсещите убежище, към беженците и към всички останали граждани. Относно министърът на, на морското дело на Гърция, тези, тези вас, които не го познават, мога да кажа, че той вече изпрати писмо, с което заяви, че той и цялата, и цялата изпълнителна гръцка власт е на разположение на съвета на Европа. Срещнахме се и обсъдихме как практично може да организираме един подобен диалог, като едновременно с това напълно засичаме, зачитаме правомощията и достоинството на комисарят по човешките права на съвета на Европа. В началото на изказването си госпожа Монстрам направи разграничение между операциите за контрол по границите от операциите за спасяване в морето. И тя заяви, че в случай с фармаконизи става въпроса за за случай на операция на разтърсене и спасяване, което се ръководи от конвенцията на Чикаго или конвенцията на Хамбург. В Гърция ние много държим на спасяването в морето, но също така и на сигурността и суверенитета на нашата страна. Съгласен съм, по никакъв начин не може да се приема отблъскването на бежанци, освен в рамките на процедурата предвидена в споразумението за реадмисия. Но също така е вярно, че ако Европейския съюз и Фронтекс не са в състояние да действат по ефикасен начин там, откъдето идват тези кораби с бежанци, там, където се експлуатира човешката болка с огромни печалби, няма да постигнем никога задоволителни резултати. Най-добрият вариант би било да се разглеждат молбите за убежище на бреговете, откъдето тръгват тези кораби, които по никакъв начин не зачитат сигурността на лицата, които, преве, които превозват и непрестанно ги излагат на опасност. Действително, може да Европейския съюз да изпрати свои служители по бреговете на Египет и на Либия, които там да извършат на място контрола. трябва да създадем ново поколение институции и механизми, които да започнат да функционират и то не на границите на Европейския съюз, там където идват хората, независимо дали са въпрос за, за, сухопътни, за сухоземни или за морски граници. Това е начинът по който ще можем да се справим с миграционните потоци. В противен случай ще продължаваме да се сблъскваме с огромното неравенство между държавите членки по Средиземноморското крайбрежие страни, които имат по 2000 км брегове и страните в сърцевината на Европейския съюз, в средната част на Европа, които не се запускат с подобни проблеми. Често говорим за солидарност и за справедливо разпределение на разходите, но е факта, че натискът, който се оказва в отделните държави членки е много различен. Мисля, че всички проявихме голяма откровенност и смятам, че тази дискусия беше много полезна. Поставихме нещата на мястото им и е, изразихме зачитане, необходимостта да се зачита човешкия живот. Естествено, всеки има и своите политически убеждения, своята политическа отговорност. И аз в дългата си кариера нееднократно съм поемал политическа отговорност в частност и по отношение на колеги, които се намират днес в залата. Благодаря, господин Венецелос. Сега с е, изказването на съвета приключваме този дебат и минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за общо разискване относно доклади за напредъка на държави от Балканите, изявления на съвета и на комисията. Става дума за доклади за 2013 година относно напредъка на Босна и Херцеговина.